изчезналите книгоиздатели в Хонг-Конг. Ще започнем с авторите на резолюцията, господин Бютикофер за две минути. Благодаря, госпожо председател. Случаят с изчезналите петима книгоиздатели в Хонг-Конг е повод за голяма загриженост, тъй като След изчезването си, тези хора при мистериозни обстоятелства отново се появиха в Китай. И става дума не само за тези петима души, засегнати са и други, като автор на рубрика за ежедневник. Засегнати са и още двама китайски адвокати правозащитници. Смятам, че Европейският парламент трябва ясно да заявим, че тази явно все по-разпространяваща се практика на отвличане към Китай е абсолютно неприемлива. Двама от петимата книгоиздатели са граждани на държави членки на Европейския съюз. Поради това случаят засяга и нас, европейските граждани. Компетентните власти в Китай, според мен, се заблуждават. Има една стара китайска поговорка, която гласи, ако Искаш да хвърлиш камък, може той да ти падне върху краката. И според мен такъв е конкретният случай. Нарушават се суверенитетът на Хонг-Конг, нарушават се и принципите на системата ед, две, една държава, две системи. Трябва да обърнем внимание на Китай, че с действията си нарушава разпоредбите на международното право. Благодаря господин Корал за една минута. Благодаря, госпожо председател. Фактите показват, че в Китай онези, които говорят открито, са все по-малко. Още по-малко са тези, които публикуват. През 2015 година започна нова полемика за цензурата. Публикуват се книги, които властите в Китай смятат, че са незаконни. Те са незаконни в Китай, но са разрешени в Хонг-Конг. Тези книги съдържат нападки срещу Китайската република. Бях, беше отбелязана годишната от дипломатическите отношения между Европейския съюз и Китай. Стратегическото партньорство е много важно и за двете страни. Смятам, че е уместно Европейския съюз да задълбочи търговските взаимоотношения, само ако има видими мерки за подобряване на ситуацията с правата на човека. Съюза трябва да положи усилия за да се засили демокрацията, правовата държава, прозрачността и свободата на изразяването. Не бива да бъдем безразлични, особено след събитията. Господин Панцери, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Последните 4 месеца се изгубиха следите на петима издатели в Хонг-Конг. Двама от тях са швед. Единият е швед, другият е британец и двамата са европейци. Те се предполага са отвлечени по политически мотиви от Китай. Изчезването им е свързано с публикуване на критични книги към правителството в Пекин. Изтеглени са от територията на Хонг-Конг, което не е само нарушение правата на човека, но а, и нарушаване на правото от страна на властите и неспазване на принципа на автономност между Хонг-Конг и Китай, системата, т.е. принципът на двете системи. Необходимо е да вземем предвид колко сериозно е това и каква е цензурата в Китай. За това ние трябва да повдигнем тези въпроси пред китайските власти. Благодаря. Председателката, съжалявам, няма да има възможност за сини карти, тъй като нямаме време. Господин Келам за една минута. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Миналата година хиляди протестираха в Хонг-Конг, дадоха израз на своята загриженост след изчезването на петима независими книгоиздатели, които вероятно са били отведени в континентален Китай против волята си. Хиляди граждани на Хонг-Конг бяха загрижени за тези хора. Автономията на Хонг-Конг се основава на системата една страна, две системи, която дава възможност за граждански свободи и свобода на словото в Хонг-Конг. Нека припомним на властите в Хонг-Конг, че независимостта на книгоиздателите, журналистите и блогърите трябва да бъде гарантирана. Трябва да призовем незабавно да се сложи край на сплашването и нарушаването на правата на човека. Господин Белдер. Благодаря, госпожо председател. Подготвяйки се за този дебат, аз прочетах е, China Morning Post и там се казва най-бързият начин да се стигне от е, Хонг-Конг е, до Китай е да се създаде издателство или книжарница и не, са, не е необходимо човек да разполага с документи за пътуване. Това въжи за търговци на книги, които изчезнаха миналата година. Ръката на Китай е дълга и трябва да бъдем много внимателни с режима на КСИ. China Morning Post говори за брутално нарушаване на принципа една държава, две системи. Поради разнопосочни интереси на нашите държави членки, ние даваме зелена светлина на Пекин да раздели да воде. Благодаря. Госпожа Санчес Калдентев. Благодаря, госпожо председател. Правата на човека са неотменими. Това означава, че зачитането им трябва да се отнася до всички права. Не може правата на човека да се защитават избирателно. Китай има своите особености, има разлики между нас и Китай, но трябва да призовем за зачитането на свободите там. Хомосексуалистите постоянно биват санкционирани, което също е нарушение на правата на човека. 320 000 жени иммигранти пребивават на територията на страната. Те работят като домашни помощници живеят в условият на полуробство. Това също е нарушение на правата на човека. Когато говорим за правата на човека, трябва най-накрая наистина да отстояваме зачитането им в пълна степен. Е Господин Фария. Журналисти, които са публикували критики срещу китайското правителство, изчезнаха в Конг-Конг. Всичко прилича на роман от Агата Кристи. Имаме една страна с два модела, един, една система, прията от Китай – От 2012 година обаче в цялата, на цялата територия на страната се забелязват все повече репресии. Отвличането на тези петима издатели обаче е, преминава границата. Хонг-Конг е независим. Това са хора, които са се изправили свободно са говорили за своята идентичност. Ясно е, и ние трябва да го кажем ясно, че репресията не може да се приема от международната общност. Сега политическите групи. Първи господин Вента. Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, Китай изпитва проблеми. Икономическият растеж е най-низки от 25 години. Изборите в Тайван бяха спечелени от опозицията и в Хонг-Конг книгоиздатели започнаха да изчезват при неизяснени обстоятелства. Търговците на книги изглежда са били отвлечени, защото изданията им са критични към властите. Изчезването им шокира Хонг-Конг през януари и хиляди излязаха на улицата, за да протестират срещу отвличанията. Всъщност, тук говорим за бъдещето на свободата в Хонконг и на системата една държава, две системи. В своя резолюция Европейския парламент изразява своето притеснение. Призоваваме власти в Китай и Хонконг да разследват случая. Господин Йолайнен. Госпожо председател, съгласно принципа една страна, две системи по член 27 на основния закон, Пекин трябва да даде на жителите на Хонг Конг право на свободна комуникация и на свобода на словото. А през изминалите седмици бяха обект на посегателства критично настроени журналисти. Случаят с изчезналите петима книгоиздатели бе повод за загриженост в целия свят. Загриженост във връзка с това дали в Хонг-Конг въжат правилата или не. Не е забранено в Хонг-Конг да се публикуват или продават книги. Затова тези петима души не са направили нищо противозаконно. Ще трябва да получим информация за тях тяхното местонахождение. И ако не са извършили правонарушения, трябва да могат да се завърнат в Хонг-Конг. Трябва да изискаме от Европейската служба за външни действия да изясни случая и да работи за завръщането на петимата книгоиздатели. Председателката, благодаря. Ще се опитам да дам думата на колкото се може повече хора за спонтанни изказвания. Госпожа Петир. Благодаря, госпожо председател. Изчезването на петимата издатели, издателство, което е критично към Китай, предизвика тревоги в Хонг-Конг. Публикуват се книги от това издателство, които критикуват Китай. Тези книги са забранени Петимата е изчезнали са наети от фирма, която е, е позната за, публикуване, от, за това, че публикува книги, които критикуват правителството. В единия от случаите имаме особени, впечатле... Е, особени притеснения, тъй като лицето е изчезнало от дома си в Хонг-Конг. Трима други служители са изчезнали в Южен Китай. Тази практика на принудителни отвличания е напълно неприемливо. Трябва да може да се изразяват различни мнения. Китай потъпква принципа една държава, две системи. Така потъпва свободата на изразяване и достоинството на народа, което е неприемливо. Благодаря. Господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Миналия месец петима известни търговци на книги в Хонг-Конг изчезнаха. Те бяха известни с критиките, които отправяха срещу властта в Пекин и срещу задколисните игри и скандали, за които те информираха. Мнозина в Хонг-Конг смятат, че за изчезването на книгоиздателите са виновни властите в Пекинето, защо имаше и протести, които настояха за защита на правата на човека. Ние не можем да не осъдим това осъждане на правата на човека и да не призовем за свобода на изразяване за журналистите и книгоиздателите трябва да има разследване, за да се установи къде се намират издателите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа в подкрепа на предложението за резолюция. Трябва да обърнем внимание на два основни момента. Първо, съдбата на петимата, изчезнали при неизяснени обстоятелства книгоиздатели. Трябва да окажем натиск върху Китай, за да разясни дали е участвал в това. Има и още един елемент, който е също толкова важен, а именно комуникацията между Китай и Хонг-Конг и въпросът за това дали се спазва системата една държава, две системи. Случаят с тези петима души според мен ясно показва, че този принцип вече не действа, че Китай се опитва да извършва посегателства върху правата на Хонг-Конг. Трябва да подкрепим опозицията и студентите в Хонг-Конг в борбата им за право на глас. Господин Касталдо. Благодаря, госпожо председател. В Китай днес не са изчезнали само тези а, из, издатели. Изчезна принципът на една държава, две системи. Колеги, не съществува вече този принцип. Цензурата на режима а, кри... действа срещу критиките, които биха могли да бъдат отправени срещу нея. Цената е платена от тези граждани, много други ще изчезнат. Нека да започнем да не да започнем да не мерим с двоен аршин. Тъй като Китай е голям, това не означава, че ние трябва да се държим към него по друг начин. Трябва да поискаме освобождаването на тези лица, които са изчезнали и най-вероятно са били изтезавания за самопризнания. Китай трябва да спазва международните споразумения. Стига вече с тази Европа, която е, има двойни стандарти. Нека да бъдем последователни. Thank you, Mr. Polchak. Děkuji paní předsedkyně za udělení. Господин е, Полчак, аз лично смятам, че двамата търговци, което освен това са европейски граждани, са само един пример за потъпването на правата на човека в Китай, Хонг-Конг. Да не... Нека да си спомним какво обещаваше Китай, когато пое Хонг-Конг от Великобритания гражданите на Хонг-Конг са свикнали с правата на човека. Вместо това обаче виждаме натиск от страна на административната система, потъпкването на правата на човека, което е системно. Ето защо трябва да напомним на Китай какво напомни, когато пое, какво обеща, когато пое Хонг-Конг от Китай. Благодаря, госпожо председател. Днес в Хонг-Конг се нарушава конституцията. Отвлечени са хора, които са издавали и продавали книги, били са им изтръгнати самопризнания, чрез изтезания. И това показва истинското лице на режима в Китай. Той не спазва дори своите собствени закони, не спазва принципа една държава, две системи. Бяхме свидетели на подобни явления и в европейски държави, то неотдавна трябва да подкрепим всички хора, които биват дискриминирани по този начин, независимо от това къде по света се намират. Затова и подкрепям точка 9 от резолюцията, в която заявяваме, че отношенията между Европейския съюз и Китай трябва да се основават на открит, ефикасен диалог в дух на зачитане на правата на човек. Председателката, благодаря. Приключихме дебатите. Думата има госпожа Крецо. Госпожо председател, почитаеми депутати, нямаме точна информация за това как са петимата жители на Хонг-Конг, свързани с издателство Mighty Current. Това ни притеснява. Двама от тях са европейски граждани. Единият е швед, а другият британец. Що се отнася до Гю Минай, той изчезна от Тайланд в средата на октомври. Както заяви високопоставено лице, ще бъде нарушение на основното законодателство, ако агенциите на Китай наистина са действали в Хонг-Конг. Това ще бъде нарушение на принципа една държава, две системи. всяко едно общество, което е демократично, има свобода на изряване, е, изразяване. Извинете. Всички власти в Хонконг и Китай трябва да изяснят обстоятелствата около изчезването на лицата. Изказване на представителя на госпожа Могерини за изчезването на лица, свързани с издателство Mighty Current в Хонг-Конг, излезе на 7 януари. Ние сме в контакт с хонконгските власти. Работим в тясно сътрудничество с Швеция, Обединеното кралство, както и ръководителя на нашата мисия в Хонконг. Поискахме допълнителни изяснения от китайските власти в Пекин. В момента няма ясен отговор от китайските власти на искането за информация от хонконгското правителство, както и от Швеция и от Обединеното кралство. Ще продължим да призоваваме китайските власти да кажат какво се случва с всички лица, свързани с издателство Mighty Current и да дадат достъп на, достъп на консулите до европейските граждани. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Получих няколко предложения за резолюция по време на дебата.